така следващата точка на дневния ред е свързана с изявление на съвета и на комисията по случващото се в Полша. По време на този дебат няма процедура за спонтанни изказвания, няма да има възможности за синя карта. Няма да допускаме дебат по правилника. Може е, да не се съгласите, но това е решение взето по време на председателския съвет. Госпожо министър-председател Шидо, добре дошла в Европейския парламент комисията взе мерки, които ще бъдат обсъдени днес. Мерките свързани с започването на диалог с Полша по въпросите за върховенството на закона. За първи път ще водим дебат от такова естество. Приложен инструмент е нов по рода си. Такава процедура не е съществувала до сега. Инструментът е прият и предложен през 2014 година от комисията. Това е механизъм за ранно предупреждение, който беше създаден и е свързан с разделението на властите и с върховенството на закона. Това са неща, които са заложени в основата на Европейския съюз. Този дебат може да се окаже и от много важно значение за бъдещи процедури от този вид. Трябва да ам, работим като взаимно ам, зачитаме нашите решения и действия. Благодарим, че Полша откликна и се съгласи да взема участие в този дебат. Имам предвид представители на правителството. Въшния И така, господин Кондас, външния министър на Нидерландия, има думата. Господин председател, Европейският съюз е не само монета или пазар, това е съюз на общите ценности. Европейските договори са пределно ясни. В тях се заявяват ценностите, в основата на Европейския съюз, ценностите, които са общи за всички държави членки. Но членството в съюза е свързано и с отговорности, не само с ползи. Една от тези отговорности е зачитане на основните ценности на върховенството на закона, демокрацията и основните права на човека. Това е което ни прави уникални по рода си в целия свят – и всъщност договорите са важни, защото те са плод на работата на едни отворени плуралистични общества през последните десетилетия. Всичко е постигнато понякога с големи усилия, но е много важно за функционирането на нашите демокрации. Виждаме обаче, че нито демокрацията, нито върховенството на закона трябва да се приемат за даденост защото нашите предшественици се бориха с вредните доктрини в Европа. Ние научихме уроците си. Не искаме да се връщаме към мрачните дни от миналото. Искаме да изграждаме нови общности. Нещо, в което сме постигнали успех. Успехът е, че първо въведохме демокрацията и върховенството на закона, а днес трябва да продължим в същия дух. Необходимо е да имаме предвид предизвикателствата пред националните правителства, но нито една държава не държи монопола нито върху добродетелта, нито върху порока. Може да имаме слабости, но силата на демокрацията, че установява тези слабости и се опитва да ги отстрани, това е смисълът на демокрацията. Освен това, ние сме готови да провеждаме отворени дискусии, да видим какво трябва да се направи в днешните времена на промяна. Съветът благодари за поканата да участва в това разискване, предизвикано от решенията на наскоро избраното полско правителство. Мерките на това правителство са против Конституционния съд и обществените медии. Знаем, че свободата на медиите е ключов елемент за върховенството на закона – Съветът неведнъж е казва, че свободата на медиите и плурализма са стълбовете на демокрацията. Нещо много важно, за да има прозрачност – Медиите гарантират и участието на гражданите при вземането на решения. Неведнъж съветът е подчертавал също така, че независимостта на съдебната система е много важна за държавите членки. Разбира се, председателството не може да дава преценки, не и в този момент, но все пак ще кажа няколко думи за Полша. Полша много е страдала е, в хода на европейската история. Въпреки това, полският дух винаги е оцелявал. Полша запази своята независимост и свобода дори и при руската окупация и помогна за освобождаването на собствената ми страна 45-та година, нещо за което винаги ще бъда благодарен. Сега през 2016 година, 11 години след присъединяването на Полша към ЕС, виждаме, че Полша е една уверена държава, има економическа власт, има добри институции. Полският народ успя да постигне много, стъпвайки върху своята традиция – Польша има една от най-ранните и най-просветените конституции в Европа. Говори за конституцията от 1798 година. В стремежа си към суверенитет Полша се присъедини към Европейския съюз. Премиерът на Польша ще участва в този дебат. Знаем, че парламентът на Польша винаги се е придържал към върховенството на закона и защитата на основните права. Моята страна, Холандия, която е всъщност домакин на наказателни трибунали, държи много на правата на човека. 2013 година, заедно с Германия, Финландия и Дания, ние казахме, че е необходимо да говорим за върховенството на закона. Ако говорим за финансите, защо да не говорим за върховенството на закона и човешките права? Затова в Страсбург на 2 февруари организираме семинар относно миграцията. Само преди два месеца се проведе диалога на Европейския съвет за върховенството на закона. Втория такъв диалог организираме през месец май. През февруари също ще има семинари на тази тема. Целта е да се зачитат основните ни ценности. Разбира се, съветът не може да работи сам. Напротив, Европейската комисия е много важна, защото тя наблюдава какво се случва. Тя е пазителка и на договорите. Много е важна ролята и на съвета на Европа и Венецианската комисия, защото те също следят събитията, за които ще говорим днес. Бих искал дебатът да се проведе безпристрастно, в дух на сътрудничество. Нека направим анализ на фактите. Заместник председателя на комисията ще ни уведоми за стъпките след решението на съвета на комисарите от мината седмица. Какво се прави с полските власти? От премиера на Полша също ще чуем каква е позицията на полското правителство. Мисля, че всичко това единствено ще допринесе за конструктивния диалог за европейската демокрация. Благодаря ви. Благодаря. Преди да дам думата на господин заместник председателя на Европейската комисия, уважаеми гости на трибуните, искам да кажа, че вие сте добре дошли. Много от вас са дошли отдалеч. Искам да ви кажа, че съгласно нашия правилник не се предвиждат коментари от трибуните и ще съм ви благодарен, ако запазите тишина. Господин Тимермес, господин председател, господин министър-председател, уважаеми депутати. Председателя Юнкер и аз, както и колегите от комисията, искаме да кажем защо комисията реши да направи оценка на последните събития в Польша и как възнамеряваме да процедираме чрез един конструктиран, базиран на фактите диалога, за да не допуснем системна заплака за върховенството на закона. Основната цел на тази оценка, съгласно рамката от 2014 година за върховенството на закона, е свързано с ситуацията в Конституционния съд и номинирането на някои съдии в този съд. По принцип, това е въпрос, който самият Конституционен съд трябва да разреши. Но, както стоят нещата, останалите институции на полската държава не са се съобразили с решенията, взети от Конституционния съд по този въпрос. Това доведе до несигурност относно функционирането на Конституционния съд. Освен това, Полския парламент взе решение да съкрати мандатите на председателя и на заместник-председателите на съда. На 29 декември миналата година беше внесен но изменение в закона за Конституционния съд, който прави функционирането на този съд много по-трудно. Като се има предвид централно важната роля на тази институция в полската съдебна система, има риск да се появи системна заплаха за върховенството на закона. Бяха също изложени опасения относно новия медиен закон. Върховният, върховенството на закона, така както е дефинирано в нашата рамка, изисква спазване на фундаменталните права. Медийните, медийният плурализъм и свобода са част от фундаменталните права, включително свободата на изразяване. Затова комисията счита за необходимо да се направи оценка на този закон в рамките на върховенството на закона. Европейският съюз почива на общ набор от ценности, които са заложени в член 2 от договора за функционирането на Съюза и се изисква спазване на върховенството на закона, спазването и взаимното признаване на съответните съдебни системи на държавите членки изисква върховенството на закона да се прилага от всички тях. Има гаранции в националното право, които са поставени под заплаха. Затова когато се появи подобна заплаха, е необходимо Съюза да предприеме действия. Конституционният съд в Польша има да играе ключова роля за гарантирането на, гаран... на законодателните реформи, предвидени в Полша, за да могат те да бъдат съобразени цяло с Конституцията. Затова е важно да се разреши сегашния спор относно Конституционния съд и то неотложно, за да може този съд да играе цяло своята роля като съществен механизъм на върховенството на закона. Аз писах до Полша на... през декември миналата година, но отговорите, които получихме, не бяха пълни, не бяха достатъчни, за да разсеят нашите безпокойства. Рамката за върховенство на закона ни позволява да направим структурна оценка заедно с полските власти. Ние трябва да използваме тази рамка по открит и конструктивен начин в дух на сътрудничество, не на конфронтация. Получихме преди няколко часа ново писмо в отговор на писмото от миналата седмица. Аз конструктивно ще го разгледам за да видя какви са отговорите на въпросите, които сме изпратили миналата седмица. Разбира се, не мога да се спра на това в момента, защото е необходимо да се направи много внимателен анализ. Бих искал да подчертая на първо място, че ние се намираме в началото на процедурата, предвидена в рамката за върховенство на закона. Тази рамка има превентивен характер и започването на тази процедура не означава автоматични е, действия, свързани с решения, които могат да се вземат по-късно. Бързите отговори могат е, да стимулират диалога е, и да се проведе действително един конструктивен диалог с полското правителство. Ние ще участваме в него по безпристрастен начин, на базата на фактите, в дух на сътрудничество. От само себе се се разбира, че комисията изцяло оценява суверенитета на Полша и тя взема решенията си безпристрастно в съответствие с задълженията, които и се възлагат от договорите, които са подписани и ратифицирани от суверенни държави, членки на Съюза. Ние ще направим оценката в тясно сътрудничество с Венск Венецианската комисия на съвета на Европа. Аз приветствам тази възможност. Полското правителство също поиска становище на Венецианската комисия относно реформата в Конституционния съд. Искам да повторя. Това е духа, в който ние писахме до правителството на Полша миналата седмица. И имам усещането, че това е и духа, в който сме получили отговор на това писмо от миналата седмица от страна на полското правителство. Ние внимателно ще анализираме този отговор и ще продължим диалога с полското правителство с надеждата да разрешим в къси срокове този въпрос. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Тимерман. Сега думата имам госпожа министър-председателя на Полша, госпожа Беата Шидло. Шановни пани Przewodniczący! Шановни пани Przewodniczący! Уважаеми господин председателю, уважаеми господин заместник председател на комисията, господин министре, уважаеми дами и господа. Благодаря днес за това, че днес в Европейския парламент ще имам възможност да кажа нещо свързано с Полша. Надявам се, че дебата ще бъде конструктивен. Това е много важно за мен, за да внесем яснота по промените, които се извършват в Полша. Правим тези промени, защото в Полша бяха проведени избори през сента на 2015 година и в резултат на тези избори полския народ реши да бъде проведена такава промяна, каквато нашата партия, партията на правото и справедливостта им предложи. Благодаря ви за това, че ми дадохте възможност да се обърна към вас от името на полското правителство, но най-вече от името на полския народ, който ем, застава зад всички ценности, свързани с справедливостта, демокрацията и всички тези ценности, за които Полша се е борила през годините. Това са ценности, които ние всички високо ценим. Това са ценностите за справедливостта, равнопоставане, равнопоставеността и справедливостта. Това са ценности, които извеждат на преден план нашите народи. Днес, след а, моята реч, се надявам, че ще бъдете убедени в това, че Полша принадлежи към а, Европейския съюз и то със същото а, значение и със същата тежест, с която присъстват вашите държави членки в Европейския съюз. Оставам с впечатлението, че понякога се правят изказвания, които са несправедливи, които опрекват по някакъв начин полското правителство и полския народ. Понякога информацията е, е невярна. Не ем, присъства добра воля в тези изказвания и добронамереност крайна сметка тази общност, на която всички сме членове, почива на многообразието и доверието. Изхождаме от принципа, че ние сме единни в многообразието. Сигурността и, и единството са много важни за Европейския съюз. Европейския съюз, който е подсилен от е, своите държави членки, които трябва да се справят с предизвикателствата, пред които сме изправени всички и трябва да се обединим, за да се справим с тях. Полша е обединена и а, е, е решена да подкрепи Европейския съюз при взимането на трудните а, решения полската история, която вече беше спомената вече. Господин Кенерс спомена полската история, а тя е много а, тежка. Това е история, а, която ни въздейства и до днес. Нашите деди и прадеди са пролели кръвта си, за да можем ние днес да се радваме на свободата и да сме равноправен член на Обединена Европа, но те са дали кръвта си, за да освободят и други европейски народи. Много десетилетия трябваше да се борим за това да разполагаме със свободата на словото, Преборили сме се за всичко това и няма да се откажем от това. Ние сме горди, че сме част от Европа. Полските граждани избраха програмата, която ние предложихме от партията на правото и справедливостта. Полските граждани избраха програма, която включва а, трансформации и промени, които са от друго естество, не такива, каквито бяха провеждани до сега и тези, такива, които не се понравиха на хората. Полша, въпреки че е голяма страна, е изправена пред проблеми като безработица сред младите хора или ниското заплащане сред младите хора. Има много деца, които получават топла храна само в училищата и то веднъж на ден. Има много възрастни хора, които не могат да си позволят лекарства. Има много хора, които не могат да си платят и сметките. Това е част от полската реалност. И така в този процес на трансформации много хора изпаднаха в затруднено положение. Полша иска да постигне справедливост и равнопоставеност а, искаме Полша да се развива още по-бързо. Предложихме програма с много ясни решения. Решения, които могат да се прилагат и в други държави членки. Ние смятаме, че можем да се получим от а, добрия опит в другите държави членки, които се справиха с проблема успешно. Знаем, че много от полските граждани остават с впечатлението, че а, тази равнопоставеност трябва да бъде гарантирана и това беше включено и в предизборната кампания. Изборите доведоха до това да създадем а, това правителство, и вота на гражданите ни задължава да извършим тази добра промяна, а, която предложихме по време на избирателната кампания, промяна, която ни обещахме на нашите граждани. И така, с първите действия на нашето правителство, ние искаме да реализираме тази промяна. Ние искаме да откликнем на потребностите на нашите граждани граждани. Това, което правим, го правим в унисон с законодателството и Конституцията и спазваме всички разпоредби на европейското законодателство. Ние сме част от Европейския съюз, както вече казах, и в бъдеще ще останем част от Европейския съюз от Европейския съюз, който се развива, съюз, който е съюз на равните възможности, който взима под внимание ем, потребностите на всички граждани. Това е бъдещето, нашето бъдеще. Ние искаме да сме активен член на такъв, точно такъв Европейски съюз. От много години се застъпваме за демокрацията и правовата държава. Европа създаде конституция за Европейския съюз. В Польша също много държим за спазването на нашата конституция и ние по никакъв начин не искаме да пренебрегваме разпоредбите от тази конституция. Оставам с впечатлението, че а, тук става въпрос за много важни а, проблеми, на които трябва да се посветим. В Европа в момента има много предизвикателства, които заслужават а, нашето внимание. Аз съм днес тук, а, защото а, искам да обсъдя с вас а, темата, свързана с Полша и Искам след този дебат всички да бъдат убедени, че Полша е една силна страна, която се развива добре. Полша е достоен член на Европейския съюз, страна с която можем да се гордеем. Уважаеми дами и господа, бяха изразени две съмнения. На първо място Конституционния съд и на второ място Закона за медиите. Конституционният съд, уважаеми дами и господа, е институция в Полша, която в момента се намира в добро състояние. Институцията функционира, както казах, дори преди няколко часа бе постановено и решение, т.е. съда функционира, нищо лошо не се случва там разпоредбите, свързани с Закона за Конституционния съд, по никакъв начин не се отклоняват от разпоредбите, които съществуват в другите държави членки. Ние трябва да изменим съществуващото законодателство, защото през 2015 година, през юни 2015 година, предишния парламент, предишната управляваща коалиция прие, приеха закон, И този закон беше обявен Конституционния съд на 3 декември 2015 година за противозаконен. Значи Конституционния съд е постановил по а, закон, който беше прият от предишното а, предишния парламент и е предложено от предишното правителство. Имало е нарушение на Конституцията по време на миналия мандат, когато са били назначавани конституционни съди. И тези грешки а, ние трябва да ги отстраним. Предишното правителство е а, излучило прекалено много съди. В оценката се казва, че системата на Конституционния съд трябва да е ориентирана към демократичния избор на съдите. Не могат тези постове да ам, бъдат заемани произволно. Избраният председател ам, Разбира се, е, ем, извинете, избраният президент се е опитал е, да изпълни този, точно този принцип съдиите да бъдат назначавани съгласно разпоредбите от Конституцията. Парламентът е коригирал е, ситуацията и е действал съгласно своите прерогативи, за да а, разреши създалата се а, тежка ситуация. От гледна точка на, законо... на законодателството и на закона са назначени 15 конституционни съди, така както е предвидено в Конституцията и мнозинството от тези съди са били номинирани от предишното правителство. Само 5 от тези 15 съди са назначени от моето правителство. Нашата а, партия никога не е искала да доминира в Конституционния съд. Това никога не е било наша цел. Ние искаме само да се създаде а, баланс. Осем от 15 съди са ам, назначени от опозицията. Това означава, че до голяма степен се зачита ам, опозицията и нейните права. Ние искаме да провеждаме диалог с опозицията и да търсим съвместни решения на проблемите в Полша, за да се запази демократичния принцип в Конституционния съд. Искаме да се взимат решенията съвместно от колегиума. Това е принцип заложен и в другите държави членки. Т.е. две трети мнозинство е необходимо за взимането на решенията в Конституционния съд. В Конституционния съд се взимат решения, свързани с нашето законодателство. Т.е. трябва да се запази това мнозинство свързано и с законодателството, и с Конституцията. Това е мнозинство, съществуващи в други държави членки. Надявам се, че това ви е добре известно, тъй като много от вас представляват държави, в които въжат точно такива разпоредби. Искам да подчертая, че по този начин Конституционните съди ще бъдат стимулирани да търсят постигането на компромиси и така ще действията им ще са по-приобщаващи. Трябва да подчертаем, че полемиката, свързана с Конституционния съд има по-скоро политически, а не правен характер. Конституционният съд е правна институция. Тя следи за спазването на Конституцията и взима решение за това дали правните норми ем, имат своето правно действие разпоредбите, които обявя, бяха обявени през декември за а, противозаконни, са отменени и те вече не действат. Те са премахнати от правната система и това е логичното действие, логичното следствие а, от това решение. Трябва да подчертая още нещо, уважаеми дами и господа. Конституционният съд има и политически характер. Затова и а, проблемите, които съществуват в тази връзка, трябва да бъдат разрешавани и по политически начин. Ще обсъдим въпроса с опозицията, за да могат предложените от нас решения да бъдат прияти. Уважаеми дами и господа, относно промените, свързани с обществените медии. Тези решения, които взе правителството, по никакъв начин не са в разрез с европейските разпоредби. Полага се опит обаче е, медиите да отразяват събитията по е, един аполитически начин. Е, Обществените е, медии трябва да бъдат променени така, че да се е, въведат нови стандарти, свързани с солидарността и цялостта. Преди няколко седмици парламента прие е, новият закон за медиите, който ще засегне обществените медии. Обединението на полските журналисти поиска да бъдат внесени такива промени. Освен това, трябва да ви кажа, че имаше наистина нарушения на европейските стандарти от страна на Сдружението на журналистите в Польша като че ли нямаше връзка между регулатора и всъщност бордовете на обществените радиа и телевизии в Польша. Това беше установено и от комисията 2010 година. Националният регулатор сега може да продължи своята работа. Всъщност правителството работи по по-нататъчни изменения на законодателството за медиите, защото ние искаме да сме сигурни, че обществените медии ще се радват на достатъчно финансиране. Законодателните мерки, които приемаме, всъщност отразяват направеното и в други държави членки. Правителството на Република Полша е готово да води дискусии и дебати ние бихме желали да се стигне и до разбирателство между политическите партии в Полша и тези, които подкрепят правителството и тези в опозиция. Ние искаме Польша да се промени. Готови сме да разговаряме, готови сме да търсим общите решения на полските проблеми. Струва ми се, че за всички нас е важно да почувстваме подкрепата на Европейския съюз. Необходимо е да се знае, че Польша е свободен и независим член на ЕС, който винаги може да разчита на подкрепата на ЕС. Разбира се, Полша също така приема решения за вътрешната уредба. Но аз съм готова да отговоря на въпросите ви, така както са готови и всички членове на моето правителство. Полша е красива страна, поляците са горд народ. Ние бихме искали да поведем Европейския съюз. Това години наред е било мечта на полския народ. Ние искахме свобода, независимост, суверенитет, борихме се за тях и постигнахме всичко това. Нещо, което високо ценим. Почитаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви за вниманието. Искрено се надявам, че даденото от мен обяснение ще ви помогне да разберете какво точно се случва в Полша. Диалогът и взаимното разбирателство са гаранция за доброто бъдеще на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, госпожо министр министър-председател от името на ЕНП. Господин Конзален Понс има думата. Няма микрофон ораторът. Okay. Сеньора премьера министра. Госпожо премьер, председателят на моята група Манфред Вебер е германец. Именно за това реших аз да взема думата като заместник председател, за да не може националността да се използва като извинение. Госпожо премьер, втората най-голяма делегация в моята група е полската. С цялото ми уважение, обаче не мисля, че нито един поляк не може да намира извинения във вътрешната си политика. Госпожо премьер, не е нормално в Европа да се говори само на думи а нищо да не се превръща в политика. Да вземем това, което се случва в Испания. Мисля, че аз можех да бъда заменен от всеки друг колега в групата, защото всички ние подкрепяме демократичните ценности и ценностите на пазара. Ние сме на първо място общност на ценности, обаче и на второ място общност на пазарите. Надявам се, че и вие мислите същото. Европа не е Берлин или Брюксел или Париж. Европа всъщност са тези 500 милиона граждани, които искат да живеят заедно. Полският народ се пребори в миналото с всякакви диктатури. Пребори се с нацизма, ние бяхме на страната на Полша. Пребори се с комунизма, ние в Европа бяхме на страната на Польша. Сега ние всички европейци се борим против тероризма но авторитаризма като че ли е безсмъртен, не го интересуват различните епохи, иска само да сложи край на нашите ценности и свободи. Полският народ, както и испанците, и португалците, и италианците, и германците, и румънците, и словенците, и французите, или гърците, знае, за жалост, че най-лошите прояви на авторитаризма идват отвътре. Всъщност, няма ли контролът на медиите да се превърне в край на демокрацията? Проблемът не е Полша. Проблемът е, че този авторитаризъм се възпроизвежда. Знаем грешките от миналото и най-отвратителните от тях. Не искаме те да се повтарят, не искаме отново да ги преживяваме. Европа, такава каквато я познаваме, Европа на помирението, на зачитането на човешкото достоинство, Европа на римското право и на християнския морал – Европа, която признава единствено имперската сила на закона и никаква друга империя. Не може нито една от тези ценности да бъде уронвана. Никой тук не съди, ние разглеждаме отделните действия. И сега, госпожо премьер, е необходимо да се каже всичко ясно, за да няма неразбиране. Никой не иска да наказва превентивно полското правителство, най-малкото групата на Европейската народна партия, защото полските и членове никога няма да се съгласят с това. Но аз се обръщам към господин комисаря, мисля, че трябва да се работи изключително внимателно. Вие, госпожо премьер, разбира се, че имате пълна свобода да развивате програмата на националното си правителство, така както ви харесва. Вас ще ви съдят полските избиратели един ден. Но не може да се посяга на правовата държава. Нека не се заблуждаваме би трябвало като истински партньори да можем да се погледнем в очите и да си кажем истината, така както го правят нашите гръцки приятели, както го прави правителството на Обединеното кралство. Нека си кажем истината. Госпожо премьер, ние не говорим за закони, говорим за ценности – вие като правителство имате право да променяте законодателството, но нямате право да променяте ценностите. Това е, госпожо премьер. Сега от името на СИД председателят Питела има думата. И социалисти и демократичи. Благодаря социалистите и демократите без никакво съмнение застават наред с хилядите поляци, поляци които излязоха на седмица в защита на върховенството на закона и демокрацията. Госпожо министър-председател, ние високо оценяваме тона на вашето изказване днес тук. Ние не искаме да изглежда сякаш ние подвеждаме под отговорност вашата държава или се намесваме във вътрешните работи на страната ви. Вие имате пълно право да управлявате автономно и да вземате нужните решения, но това трябва да се прави при пълно спазване на ценностите и принципите и основите, на които почива европейското право. Польша е един от стълбовете на Европейския съюз поради своята история и борбата, която води срещу тоталитаризма, през 20 век в много случаи. Тя е блестящ пример за всички нас. Но това, което се прави от вашето правителство, госпожо министър-председател, поставя всичко това под въпроса. Един независим конституционен съд, независими медии са абсолютно наложителни за да се спазва върховенството на закона. Ето защо е важно за Европейската комисия да вземе решението, такова каквото беше вече взето. Искам да благодаря на заместник председателя Тимерманс, защото не търсим тук нито брак по сметка, нито изкупителни жертви. Ние сме една общност на демокрация и общи ценности. Европа се нуждае от една силна и свободна Полша. Госпожо министър-председател, ние обмислихме мерките, които сте взели в дух на диалог, така както беше казано преди малко и от господин Тимерманс. Ние осъзнаваме, че Полша е голяма държава, ние няма да изоставим но бихме ви посъветвали да не я повеждате по път, който не е в съзвучие с нейната история. E Сега от името на ЕКР господин Камал има думата. Благодаря. Ние сме се събрали тук този след обяд, но някои се опитват да, со, да сочат с пръст полското правителство. Съвета на Европа и Венецианската комисия ще работят с полското правителство, за да бъдат разгледани всички тези посочени проблеми. Ясно е, че няма никакви намерения да се подкова, подкопават плурализма и върховенството на закона. Този закон, за който говорим, е прият за да се подсили Конституционния съд. Защо изведнъж дойдоха някакви оплаквания, когато новото правителство искаше да назначи 6 от 15 съди в Конституционния съд? Защо? се прави това. Трябва да приветстваме решението на полското правителство да си сътрудничи с Венецианската комисия. А, когато едно ново правителство се опитва да приведе в унисон своите действия с тези в другите държави членки, това поражда ам, недоволство. Шокиран съм от а, броят депутати от големите държави членки, които посочиха като проблем а, промените за обществените медии. Има много а, политици, които притежават и вестници, и а, телевизии, и никой не казва нищо. Ако и, а, посочвате с пръст това демократично избрано правителство в Польша, това значи, че вие сочите с пръст и полските граждани, които са го избрали. Политиците в Польша не са повече от тези в Унгария или Италия. Приветствам всички. Много добре да си подбират думите. Когато господин Берлускони беше тук и се изказа, много от бяха обидени, когато беше направена препратка към историята на Германия. Говореше се тук по отношение на Полша, че се извършва правят някакви аналогии с Путин. Това е, беше обидно за някой. Нека да се фокусираме върху реалната криза, да не говорим за съветския социализъм или за германския национализъм. Нека да позволим на, полити... на полското правителство да работи в дух на а, сътрудничество с Европейската комисия и да се основаваме на фактите и справедливо... справедливостта. Полските граждани са се борили за своето освобождаване от потисниците и нямам никакво съмнение, че полското правителство ще сътрудничи с всички институции, както и ние с полското правителство. Те със сигурност, както и ние ще се застъпим за свободата и плурализма, за тези идеи, за които са се борили десетилетия наред полските граждани. Благодаря ви. Сега господин Ферховщат от името на Алда. Благодаря ви за вашето присъствие, както и за тона, с който говорихте. Аз ще се опитам да направя същото. Що се отнася до тона, това не винаги е лесно за мен. Но трябва да кажа, че вие и вашата партия всъщност печелихте изборите, получихте убедителен мандат да ръководите страната си, нещо, което няма как да не уважаваме. Като либерал-демократ може да не ми харесват всички ваши политики, но вие си отговаряте за политиките. Така работи истинската демокрация. Вие имате мнозинство, следователно ваше право е да промените медийния пейзаж – да реформирате държавните служители. Мога да ви го кажа, че като биш премьер и аз съм го правил. Но ние не говорим за това. Всъщност това, което безпокои повечето от евродепутатите тук, е възможността да се злоупотреби с това мнозинство и да се провали системата на взаимни проверки, в демокрацията именно това е системата, която прави възможно и приемането на закони в разрез с Конституцията, в случай Полската Конституция. Всъщност, ние точно за това говорим за парализиране на Конституционния съд – и мога да ви кажа, че вие не бяхте обявили това в предизборната си платформа, нямаше го като намерение, но ще бъда много конкретен. Нас не ни интересува точно назначенията. Не ни интересува и това мнозинство от две трети, което налагате, нито пък наложената последователност на разглеждане на делата – Както и вие отбелязахте, има държави членки с подобни норми, но нито една държава няма всички тези норми наведнъж. Там е проблемът съчетанието на тези четири елемента. То парализира съдилищата и прави невъзможно правораздаването. Всъщност, полското правителство, обръщам се и към господин Камал, казва, че поправя грешките на предходното правителство, но аз ще ви кажа, вие не поправяте грешки, вие парализирате съда. Освен това, от тона ви усетих, когато говорихте, че вие сама разбирате, че проблем има. За това мисля, че трябва да последваме съвета на господин Тимермас да се допитаме до Венецианската комисия. Ще ви кажа обаче, че е лошо, когато едно от правителствата в Източна Европа се подхлъзва към друга система. Знам, че господин Качински не обича Путин или Русия, аз самият съм в черния списък на Путин, но Неудобната истина е, че господин Путин всъщност мрази европейското единство. Той иска да го унищожи и всъщност събитията в Полша само могат да му помогнат за това. Не забравяйте, госпожо министр-председател, Историята е доказала, че полското единство и сила зависят от европейското единство и европейската сила и обратното, разбира се. Самият аз мисля, че проблем няма, защото полският народ, полските граждани виждат какво се става. Това са хората, които създадоха солидарност, които знаят как да се борят за свободата, демокрацията, свободата на вероисповеданието, върховенството на закона. Аз знам, че полският народ никога няма да се откаже от демокрацията. Затова ви умолявам, госпожо премьер. Настоявам не само да слушате мен или колегите, слушайте се в мнозинството полски граждани – те искат страната им да остане в този кръг на демокрацията. Благодаря. За Обединената левица ще говори госпожа Цимер. Уважаеми, уважаема госпожо министр-председател Шидло, благодарим ви, че сте тук днес сред нас, за да отговорите на критиките отправяни към вашето правителство. Разбира се, няма спор, че вашето правителство трябва да изпълнява своите задължения. Бяха споменати ценностите, свързани с спазването на човешките права, демокрацията, върховенството на закона. И това са ценности, които се са част от Европейския съюз, но към това спадат и независимите съдилища и независимите медии. Добре е, че вие изявихте готовност да си сътрудничите с Венецианската комисия и този въпрос ще го обсъждаме и в бъдеще. Комисията е задействала процедура за извършване на проверка. И а, е, тази процедура се прилага за първи път, защото преди това не е съществувала. Тази проверка трябва да се извършва всеки път, когато в дадена държава членка се появят някакви съмнения за нередности, независимо от политическата е, политическото управление в тази държава членка. Необходимо е да се поддържа политическия диалог, диалог и той трябва да се зачита от всички. Не става въпрос за демократичната легитимност на правителството, ами за част от неговите действия. Ние искаме да продължаваме да обсъждаме този въпрос съвместно. Проблемите в Польша не са паднали от небето. Неолибералните ам, а, структури ам, не са са допринесли за създаването на благоденствие за всички в Европейския съюз. Проблемите бяха игнорирани многократно. Проблемът не е само в Полша, но и в други източноевропейски държави. Обсъжда се и въпроса за ценностите, за демокрацията, за равенството. Европейския съюз се възприема като а, инст съюз, който е виновен за разединението в обществото. Вие казахте, че сте избрани наскоро и искате да отстраните грешките, които са направени в миналото. Това беше казано и преди от едно неолиберално правителство, което въобще не засегна въпроса за бедността. Питам се, трябва ли да се стига до там, че в Европейския съюз да прилагат воинствени стандарти? Основните права и човешките права се отнасят до всички. Госпожо Шидло, вие казахте, че Пълша иска да е в челните редици на Европейския съюз. Добре, аз искам обаче всички да можем да водим диалог и искам тези държави, които се признаха в 2004 година, да наваксат и да не допускат грешките, които вече са допускани в Европейския съюз. Вие казахте, че искате да в предните редици. Ами добре, тогава занимайте се с въпроса за миграцията. Не може Польша да каза 400 през тази година. Не може така. Моля ви, това е много важен въпрос. И втория важен въпрос в заключение ще кажа. Полша има възможност за неучастие по отношение на хартата за основните права. Дали това е добър знак от страна на вашата държава? Не е ли по-добре да се откажете това право на неучастие и да, да се а, а, присъедините към а, тази харта за основните права? Това ще е много добър знак. Сега госпожа Хармс от името на Зелените. Уважаема госпожо министър-председател, вие сте разбрала вече със сигурност, че дискусията днес се върти около безпокойствата, свързани с случващото се в Польша по отношение на върховенството на закона. Със сигурност обаче усещате, че има безпокойства, свързани с целия Европейския съюз, липса на върховенство върховенството на закона би означавало, че в Европейския съюз нещата няма да вървят. Е, в цялото законодателство, вътрешния пазар, основните права, нищо няма как да ам, се осъществи в Европейския съюз, ако не се придържаме към разпоредбите, свързани с върховенството на закона. Ам, е, много важна е ролята на Полша и на полския народ И а, е, като германски политик искам да а, е, кажа, че а, е, имаше много които зададоха въпроса дали е било правилно въобще Полша и другите държави от Източна Европа да бъдат включени в Европейския съюз и да се присъединят. Аз съм против тези изказвания, аз съм на друго мнение и знам, че а, а, Полша през август 1980 година това, което се случи, се е запаметило в, в моите спомени, защото това, което се случи там е много важно и за това трябва да ви благодари целият Европейския съюз. Точно защото ценя всичко това, което е направила вашата страна, ми е трудно да си представя това, което се е, случва в Варшава, откакто вие поехте управлението на страната. Гражданите на Полша ни разказват за това, което се случва. Ние не получаваме информация само от вашите противници. Господин Вишовски също е тук и също ще участва в дебата. Неговата позиция е много важна. Уважаеми дами и господа, господин Ферховщад очерта проблемите, свързани с върховенство на закона и то по правилен начин. Не става въпрос тук само за назначенията. Създава се впечатлението, че едно правителство, което има мнозинство, се опитва да диктува условията. Ами не, не търси диалог с опозицията. Много бързо се, се взимат решения, които по принцип се обсъждат в един по-дълъг период от време. Имаме опита с Унгария, който можем да използваме и нека да се а, провери това, което се случва, какви биха били последиците, но нека да не говорим за санкции, както вече се изразиха някои германски колеги. Въпроса за селективния подход – ние, зелените, винаги сме били на мнение, че имаме нужда от инструменти да се ам, проверява изпълнението на разпоредбите, на разпоредбите за върховенството на закона. Кога се а, подкрепят партийните интереси, когато се търси а, друг подход дебата за а, Копенхагенската комисия. Това е комисия, която съветва Европейския съюз и тя е против тази селективност. Ораторът е прекъснат от председателя. Благодаря ви. E господин Ивас, Ивасевски има думата. Госпожо министър-председател, дами и господа, като първият депутат от Польша, който се изказва в това разискване, искам да кажа, че въпроса, свързан с Польша, трябва да се решава в Польша от поляци. Силно съм разочарован от начина по който някои депутати предизвикаха този дебат по неясни причини, които се базират на съмнителни правни основания. Както вие споменахте, госпожо министър-председател, ще има полза от този дебат. Италианците с социалистическия си министър-председател, германците, унгарците непрекъснато правят нещо, което е антиевропейско, така че има опасност за Европейския съюз. В Польша имаме доста негативен опит с външни намеси в полските дела. Ние загубихме независимостта си след 120, за 125 години и години наред живяхме чрез братската помощ на руснаците. Сега имаме братската помощ на комисарите, но най-добре би било за Европа и за Полша, ако Полша сама решава проблемите си. E От групата на НСЕ господин Марушек има думата. Господин председател, госпожо министър-председател, почитаеми дами и господа, благодаря ти, Ярек. Мисля, че ти и аз сме напълно единодушни. Аз говоря от името на Европа на нациите и свободите, но съм преди всичко поляк. Като поляк не ме притесняват критиките от чужбина, защото когато ни критикуват в чужбина, всъщност полското правителство работи за интересите на полския народ. Това само може да ме радва. Не ме интересуват положителните или отрицателни мнения на Европейския парламент. Те не диктуват дебата в Полша. Ние можем сами да си решаваме проблемите. Всъщност проблемът е, че изобщо се води такъв дебат. Това е проблемът на Европа. Всъщност какво друго, ако не скандална намеса във вътрешните работи на една държава? Това е всъщност европейското заболяване. Не може Европа да обсъжда полската демокрация. Самото провеждане на дебата показва, че Европейският съюз се е докарал до пълна катастрофа на европейския проект. Европейският съюз си затваря очите пред собствените проблеми и въпросите, които не може да реши. Като член на групата на Европа на нациите и свободите, ви призовавам, отворете си очите, защото европейският проект губи скорост, той вече няма смисъл. Имаме нужда от нов начин на съвместно съществуване като суверенни, независими европейски нации. Това е предизвикателството пред нас. От това имаме нужда. Благодаря. От името на независимите господин Хорнинг Мигне. Благодаря, господин председателю. Аз не съм демократ, мразя демокрацията, но вие сте демократи. Затова, моля, запомнете, че полския народ по демократичен начин е избрал това правителство нашата партия разполага с мнозинство и може да прави каквото си иска. Представете си колко ам, голяма беше корупцията и колко много се крадеше по време на предишното правителство. Колко и под какъв натиск е било ам, на, населението на Полша, за да избере партията на правото и справедливостта. Ам, така или иначе, Европейския съюз е а, е, обречен. Благодаря ви. От името на ЕНП дум, господин Звер има думата. Благодаря. Преди две години беше създаден този механизъм за върховенството на закона. Не става въпрос тук само за Полша, става въпрос за върховенството на закона като цяло. Това е основна европейска ценност. Без този механизъм Европейската комисия трябваше да предприеме допълнителни мерки и не само към Полша, но и към Словения. Е, съда е ам, постановил, че в Словения са извършени редица нарушения и върховенството на закона не е в много добро състояние. Ам, предишният по време на предишният премьер-министър в Словения е имало много наредности в постановленията на съдилищата. Много хора са хвърляни в затвора без да има доказателства за а, тяхната вина. През декември полицията е иззела сървъра на най-голямата опозиционна партия в Словения. Европейската комисия не е реагирала до сега на такива случаи, въпреки че ние сме я сезирали. атакувани са хора от предишната система. Словения също има нужда от тази помощ, която се оказва на Польша по пътя към установяване на върховенството на закона. Госпожа Фаян от името на СИД. Хвала лепа, председник. Tudi približno ni. Благодаря, господин председателю. Нямам намерение да критикувам Полша или полския народ. Точно обратното. През последните 30 години Полша се а, превърна в източник на вдъхновение за много страни. Полша е неизменна част от Европейския съюз. И това е резултат от работата на много силни институции, независими медии. Но когато говорим за основните права. и за правата на обществото, трябва да кажем, че случващото в Полша е обезпокоително. Аз съм била журналист и този нов медиен закон е ам, стъпка назад. Изненадваме, госпожо премьер, че вие твърдите нещо друго, въпреки че много медийни организации посочиха какъв е проблема. Предвижда се задълбочена реформа на медиите. Но дали по този начин ще се гарантира независимостта на медиите? Необходимо да се, вози, да се води диалог и той се води, когато се търсят решения. Комисията не трябва да се страхува да прилага мерки, когато върховенство на закона е под заплаха, било то в Польша, в Словения или в някоя друга държава. От името на ЕКАРА, господин Легутко. Благодаря ви. Господин председателю, госпожо министър-председател, искам да поставя четири въпроса. На първо място езика. С удовлетворение отбелязвам тонът, който беше използван при това разискване, езикът, който се използваше в този дебат. Тонът на министър-председателят беше толкова убедителен, че дори господин Верковщад се съобрази с това и това изключително много ме радва. Но също искам да кажа, че този език трябва да се използва и по-нататък – това, което наблюдаваме до сега, бе по-скоро вербална агресия срещу полското правителство, преди дори то да се формира. Това може да се нарече дори световен рекорд в известен смисъл. Бяха казали неща, които повлияха негативно на комуникацията. Ако говорите за преврат в Полша или не знаете за какво говорите, или преднамерено изопачавате нещата. Вторият въпрос се отнася до фактите. Господин председателю, господин комисар, аз се запознах с документът, който беше представен преди заседанието на Европейската комисия. Това не беше много лицеприятен документ. Искам да запитам откъде Европейската комисия получава тези факти. Кой прави правният анализ за вас? Кой ви осигурява фактите? Това, което беше представено като факти, ме изненадва силно. Въпреки получената информация от полското правителство, няма никаква следа от тази информация във вашия документ. Хвърлихте ли го в кошчето? Дали получихте информацията от медиите? Как можете да изготвите един документ, възоснова на който се вземат решения по подобен начин? Господа, трябва да признаете, че вашите факти не са солидни. Следващият въпрос, на който искам да се спара, са двойните стандарти. Хроничните проблеми, които засягат Европейския съюз. Господин Петела, госпожа Хармс говориха за демонстрации и за това, че подкрепят изцяло демонстрантите. За последните 8 години ние наблюдавахме много по- многолюдни демонстрации в Полша. И въпреки това, госпожа Хармс, господин Петела, аз не чух е, да говорите как кървят сърцата ви за това. Вие дори, те дойди, дойдоха в Страсбург, в а, е, а, е, Брюксел, в Европейския парламент. Вие срещнахте ли те с тези хора, които може би можеха да ви кажат някои много важни неща? Дами и господа, през последните 8 години в Полша, и това е изключително важна информация за вас, през последните 8 години в Полша имахме нещо като еднопартийна държава. Полша беше еднопартийна държава. Имаше една политическа партия, която управляваше на практика всички институции. И сега изведнъж чувам, че този дебат не означава, че имате нещо лично. Ако моята партия направи това, което беше направено за Конституционния съд преди, това щеше да предизвика бурни протести, а това не се случи. Кога къде бяхте вие а, тогава, когато преди се уволняваха наляво и надясно а, журналисти от радиото и телевизията? Всички бяха уволнени. А какво става тук? Нищо. Беше запазено пълно мълчание. Този двоен стандарт, за съжаление, показва, че в Европейския съюз има държави, които са по-равни от останалите. Има политически партии, които са по-равни от останалите. И ако продължаваме по този път, не ние ще пострадаме, а Европейският съюз. Действията, които наблюдаваме сега, са срещу Европейския съюз. На последно място искам да се спре на това, че хората превишават мандата си. Господин председателю, господин комисар, сигурно знаете, че инструментът, който прилагате, е нестабилен. Правната служби, правните служби на институциите го поставят по въпрос, той не фигурира твърдо в договорите и е доста неясен, що се отнася до правните аспекти. Депутатите от Европейския парламент предвиждат проекто резолюция, доколкото разбирам, комисията а, търси факти. Очевидно тази резолюция ще бъде написана преди да бъдат анализирани фактите от комисията. Защо са ви необходими факти, за да напишете резолюция, след като можете да минете и без тях? Както казахте, не става дума за това, че вие надхвърляте своя, своите правомощия, тъй като Европейската комисия не може да диктува какво мнозинство трябва да е необходимо в Полския конституционен съд. Това, което казахте, показва, че вие искате да е, създадете един прецедент. Вие искате Европейската комисия да разполага с тези правомощия, които сега няма, и да използвате това средство, за да действате незаконно в бъдеще. Това е много, много лошо. От името на либералите госпожа Интвелт. Uh, Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо премьер. Добре дошли на тези, които подкрепят или са против правителството, защото дебатът показва, че сме истински парламент. Ние говорим за основните ценности, не атакуваме една или друга страна, а говорим за основните ценности на европейския проект. Полското правителство спечели мнозинство. Това означава, че трябва да даде максимално пространство на опозицията и критиката, не да стеснява това пространство. Трябва да бъде отчетно и отговорно. Не съм сигурна обаче, госпожо премьер, дали вие всъщност не следвате примера на господин Орбан, така както Германия може би следва примера на господин Путин. Струва ми се, че това, което правите е произвол. Питате, защо говорим за Польша, а не за Унгария или за въведеното извънредно положение във Франция. Всъщност самия дебат показва, че ни трябва един европейски механизъм, както и прозрачни критерии за оценка на всички държави, членки и европейски институции, оценка, която да се извършва по един и същ начин. Всъщност, господин Тимерманс, виждам, че ми се усмихва. Много ще е хубаво, ако Европейската комисия приеме поканата на Европейския парламент и разработи такъв механизъм. Благодаря. От името на Обединената левица госпожа Спинели има думата. Condivido la preoccupazione di molti colleghi. Аз споделям безпокойствата, изразени от мнозина от колегите ми. тъй като действията на правителството ви предизвикват сериозно безпокойство сред нас, както и сред мнозина поляци, тъй като се потъпват принципите, върху които почива европейския проект. В време искам да припомня, че Полша гласува за правителство, което е критично към Европейския съюз поради мерките на строги економии, наложени в Европейския съюз, които задълбочиха неравенството в тази държава и доведоха до социално недоволство. Социалното правосъдие е също всеобщо право. Не можем да прилагаме един стандарт за Италия, друг за Унгария, трети за Полша. Правителствата трябва да бъдат третирани по един и същи начин. Не трябва да се налагат по-строги изисквания върху едните, отколкото към другите. Благодаря госпожа Сържентини от името на групата на зелените. Зелените са обезпокоени от промените в законодателството. Читаме, че тези промени по същество са антидемократични. Искам да кажа в присъствието на нидерландския министър, външен министър защото начина по който се отнасяме към някои от съседите ни не е приемлив. Можем да споменем Nord Stream, интересите на Полша в този случай бяха пренебрегнати. И това се твърди, че е разумна политика. Билдер също говори в подобен смисъл. Но това, което стана е, че министър-председателя на Нидерландия не се дистанцира от това. Беше поканен да дойде тук, но каза да го направи. Държавите от Централна и Източна Европа не приемат всичко това. Те считат, че нидерландското правителство не би трябвало да се дезангажира от въпроса. Трябва да предприемем мерки, да си извлечем полки в Европа. По такъв начин ще можем да постигнем успех, за да отчитаме е, интересите на останалите и да се ангажираме в диалог. Господин Мах от името на ЕФДД. Благодаря. Ситуацията пред която сме изправени, е скандална. Европейския съюз предприема мерки срещу Полша, като пренебрегва правото на глас на тази страна. Полша е взела решение, че трябва да има две трети мнозинство при взимането на всяко едно решение в Конституционния съд. Всичко, което прави Полша, е правено и в други държави членки. Европейската комисия е подразнена от факта, че легитимно избрано правителство не се подчинява на Европейския съюз. Това, което се случва, е скандална намеса в действията на суверенна държава. През 1963 година Кенеди в Берлин обявява следното. Аз самият съм от Берлин. Сега ние всички трябва да застанем зад Полша. И като а, свободен гражданин, нека кажа, аз съм от Полша. И сега от името на независ... независимите. Господин Шафхаузер, господин председател, госпожо премьер, господин Шулц говори за държавен преврат, за путинизация на полската политика. Ужас! Всъщност, атаката срещу Польша днес е атака на Европа срещу демокрацията и избрания суверенитет – свободата, независимостта. Това са всъщност нападки срещу тези, които все още вярват в хуманизма и християнството и не искат да се подават на европейския хаос. Всъщност Полша покаже, показа, че може да удържи. Тя събори стената. В Польша все още се уважават родителите, вярва се в справедливостта. Польша е католическа държава, не е либерална страна в ръцете на сектите финансистите и медиите. Скъпи колеги, всъщност европейския проект е фалирал. Тази демокрация е диктатура, която налага на хората условия и всъщност не се обръща внимание на гласуването срещу Европейската конституция. Полша, Унгария, Словакия, Чехия – това са страните от Кадифената революция, ако си спомняте, страни удържали на диктатурата. И какво се оказва? Ние искаме да отслабим всички тези правителства. Аз съм от Елзас. Елзас също се съпротивлява. Ние сме френски патриоти и няма да позволим Германия да диктува каква да е политиката на еврозоната или каква да е демокрацията на този нов райх. Мисля, че ние като европейци трябва да се водим от здравия разум. Браво на поша че проявява политически консерватизъм. Полският народ се е произнесъл. Трябва отново да повторя за посетителите на трибуните в нашия правилник. Това е забранено. Моля ви да простановите с ръкоплясканията. Ние сме гостоприемни, но в полския парламент и 5 минути няма да ви търпят на трибуните, ако се държите по този начин. Моля ви, въздържайте се. Сега Шопрат. Господин Шопрат има думата. Госпожо министър-председател, господин председател, колеги, когато а, слушам господин Верховщад, госпожа а, Хармс, а, мисля, че не Польша има проблем с върховенството на закона, а европейските институции. Когато слушам Европейската комисия да говори за е, проблемите на Польша, аз си мисля, че Комисията има проблем с фактите, с реалността, защото вижте как е разпределено времето за изказванията. А, и какво е направено преди е, избирането на а, право и е, справедливост. Неодавна прочетох интервю на полски политеолог, който не е много известен с това, че е близък до партията Право и справедливост и той твърди, че няма такива проблеми в Полжене. В моята страна също пряко или косвено се избират ръководителите на публичните медии. Очевидно е, колеги, че комисията използва погрешни тексти, за да дестабилизира едно демократично избрано правителство. Аз съм поляк днес с цялото ми сърце и съм а, заставам изцяло до полските граждани. Господин Обрихт има думата. Госпожо министр-председател, дами и господа. Полша всъщност е нашата страна. Всички ние, поляците, се гордеем със страната си, гордеем се и с полския народ. Гордеем се с всички негови представители, независимо от това какво мислят за Европа. Много е жалко, че Полша се превръща в предмет на европейския дебат. Надявам се това да е първи и последен път. Всъщност, госпожа министър-председателя много добре знае, че не ние започнахме дебата, нито пък сме го искали. Резултатите от дебата ще се отразят на ролята на Польша на международната сцена. Ние обаче отбелязваме демократично проведените избори и правото вие, госпожо министър-председател, да следвате обещаното във вашата платформа. Същевременно, ако смятате, че този, който е победил, може да си позволи пълна свобода, то това би означавало, че победителят контролира не само институциите, той би трябвало да поеме и отговорността, ако прави промени на законността. Победителят също така трябва да поеме отговорността и за имиджа на Полша на международната сцена у нас и в Европа. Трябва да поеме отговорността и за провеждането на този дебат. Полша заслужава нещо по-добро. И сега от името на социалистите и демократите, господин Вайден Холцер, моля ви използвайте микрофона. Viceprezidentin, благодаря, господин председател, госпожо министър-председател. Приветствам дебата. Мисля, че той е съвсем навременен, съвсем обективен. Не става дума за предразсъдъци. Ние не нападаме Полша. Полша е много важна страна за нас – Польша е част от европейската история и идентичност. Освен това, знаем, че положи големи усилия да се отърве от комунистическата диктатура. Не ни е все едно какво се случва в Польша, зачитаме гласа на полския народ, но се притесняваме от това, че Едни от първите мерки, предприяти от новото правителство, всъщност предизвикват протести сред голяма част от полското гражданство. Това, че едно правителство е избрано демократично, не означава, че може до такава степен да промени правилата на играта, че да пострада демокрацията. Нападките срещу Конституционния съд и медиите са много притеснителни. Има много оплаквания и във връзка с това. Полша ни подари една институция, институцията на кръглата маса. Нека си припомним, че диалогът е важен инструмент. Важно е, че водим днешните разисквания. Това е положителен знак. Опите и също така за преодоляването на недоразумения. Разискванията трябва да се водят обективно и справедливо. Така ще спечелят както Полша, така и Европа. Председателят благодаря от името на ЕКАРЕ господин Хенкел. Госпожо министър-председател, Искам да ви отдам дължимото за това, че днес лично дойдохте тук, за да присъствате на тази отчасти гротескна инквизиция. Господин Вайденхолцер, вие с право заявихте, че не бива предварително да си създаваме мнение, не бива предварително да отсъждаме. Във връзка с това искам да ви запитам, господин председател, какво имате предвид, твърдейки, че Полша е демокрация по Путинов модел? Не е ли това предварително осъждане? В живота си до сега не веднъж съм правил грешки, но винаги, когато са ме хващали, са ме уличавали в грешка, съм си я признавал. Не мислите ли, че сега е момента да се извините за това свое изявление? Госпожи и господа, професор Легутко обърна внимание на това, че сме свидетели на двоен морал. Съгласен съм с него и ще ви дам още няколко примера за двоен морал – според мен комисията, вместо да се занимава с Полша, би трябвало първо да разследва нарушенията на закона от страна на европейските институции или от страна на големите държави. Ще ви дам три примера. Например, многобройните нарушения на договор от Маастрихт от страна на еврогрупата или пък противозаконното изкупуване на високорискови облигации от страна на ЕЦБ. Друг пример – нарушенията на Дъблинското споразумение от страна на канцлера Меркел? Защо проявяваме интерес към Конституционния съд на Полша, но не към това, че трима бивши членове на Германския конституционен съд обявиха беженската политика на Германия за противоконституционна? А по въпроса за медиите в Полша – коментар по адрес на господин Етингер. Господин Етингер, може би би трябвало да си зададете въпроса защо държавните медии в Германия години наред ни представят проблема за еврото и месеци наред ни представят проблема с бежанците прекалено оптимистично. Защо не си зададете въпроса, защо медиите не отразяват толкова широко случилото се в Кьон? Госпожи и господа, мисля, че германците трябва да благодарят на поляците за падането на стената. Нека си припомним за движението Солидарност. Някои негови бивши членове са днес министри в Полша. Германските политици първо искаха да спасят климата, след това искаха да спасят еврото и Гърция, искаха да спасят бежанците, а сега искат да спасят полската демокрация. Госпожи и господа, когато една нация не се нуждае от помощ в областта, ако има нация, която не се нуждае от помощ в областта на демокрацията и свободата, то това е полската. Председателят благодаря от името на либералите госпожа Викстрем. Е благодаря, господин председател. Трябва да бъдем съвсем ясни и да кажем следното. Критикуваме това, което се случва в Польша днес, но за нас е важно винаги да можем открито и прямо да говорим за нещата и да запазваме приятелски отношения. Польша е важна част от Европа и основните права на човека трябва да бъдат защитени във всички европейски страни. Независимо от това, как, коя политическа партия ги управлява. И би било лицемерно да критикуваме Польша, а да пропускаме да критикуваме Унгария, когато подобни неща се случват е, там. Навсякъде по еднакъв начин трябва да се прилагат и основните права и върховенството на закона – ако продължите по пътя, по който вървите в Польша, ще застрашите основните права там. Нещо, което може да доведе до ефекта на доминото и да бъдат застрашени основните права и на други места в Европа. Длъжни сме да защитим правата си, ценностите си, принципите си. Това е основата на европейския проект. Това ще оставим на бъдещите поколения. Благодаря. Господин Ле и Ерик. Благодаря, господин председател. Ако добре съм разбрал обясненията, които получихме, намаляваме демокрацията, за да я увеличим. Отслабваме я, за да я засилим. Оказва се, че Полша не трябва да спазва конвенцията за е, човешки права, всъщност, за да ги допази, да ги опази. Днес след обед решихме да предоставим 3 милиарда на Турция на Ердоган и той също преследва журналистите, праща ги, хвърля ги в тъмница и прочие, и прочие. Оказва се всъщност, че е Европа на пазарите отново погреба Европа на ценностите. От отдавна предлагам да се създаде Европейска обсерватория за свободата на пресата. И смятам, че още сме на време да изпълним тази цел. Можем да създадем същата обсерватория за правовата държава и гражданските права във всички европейски държави. От името на Зелените, господин Терикабрас. Мадам прайм министър, i am speaking as president of the efa group in this parliament. Изказвам се в качеството си <clears throat> на председател на групата на зелените в парламента. 847 хиляди души миналата година заявиха, че имат двойна идентичност. <clears throat> Около 140 хиляди души се обявиха за признаването на силеската общност в Полша за самостоятелна общност. Управляващата партия в момента заплашва тази общност с преследване. Силезиците все още не са не попадат в обхвата на Закона за националните етническите мълцинства, нито пък в обхвата на акта за регионалните езици. Това е една тревожна ситуация. Може би сме свидетели на възраждане на агресията, на репресивните мерки спрямо мълцинствата в Польша. В такъв случай това би било било срамно и антидемократично. Благодаря. От името на Европа на нациите и свободите, господин Б. Госпожо министър председател, след е, Виктор Орбан е ваш ред да отговаряте тук е, на едни скандални обвинения от страна на еврократите, които се повдигат срещу вашето правителство. За какво ви критикувате ми е, за това, че прилагате програмата, която сте обещали да прилагате, когато са гласували гражданите за вас, вместо да прилагате решенията на Брюксел в областта на миграцията, които граничат с лудост. Трябва да говорим и за вашата мярка 500 злоти на дете след един срамен дебат, вярвам, че вие ще можете да докажете, че една друга Европа е възможна. Възможна е Европа, в която нациите могат да действат суверенно. И се радвам, че Унгария, Чехия и Словакия се опълчват на евроглобализаторите. Да живее Польша, да живее Унгария, да живеят свободните страни на Стария континент. Думата има госпожа министър-председателят на Полша, госпожа Шидло. Господин председател, дами и господа, много благодаря за всички на всички взели участие в дебата. Важно е да се изслушваме и сред някои от изказалите се чухме изявления, които показват нещо много важно, а именно грижата на, за Европейския съюз за това какво ще бъде най- нейното бъдеще. Полша иска това бъдеще да бъде стабилно. Искаме е, бъдещия Европейски съюз да е крепък и да не страда от кризи. Искаме, следователно, да участваме активно, ние, поляците, да участваме активно в такава европейска политика, която да предотвратява бъдещи кризи. Благодаря на всички, които се изказаха дори и на критично издигналите глас. Благодаря на тези, които подкрепиха действията на полското правителство. Днес съм тук, за да ви обясня как стоят нещата. Опитах се да си взема бележка от всичко, което чух. Използвах това първо свое изявление пред вас, за да ви предоставя данни за всичко, което ви кара да се страхувате и да изпитвате съмнения, именно решението за Висшия Конституционен съд и за свободата на пресата. Смятам, че някои от вашите въпроси бяха насочени именно към тези два въпроса, или поне аз така очаквах, но изявленията по тези два повода бяха всъщност по-малко от очакваното от мен. Може би това се дължи на факта, че си знаете всичко и нямате нужда да ме питате. Дебатът Дебатът, както каза професор Легутко, за нас е всъщност проблем. Проблем в е, смисъл такъв, че не съм съгласна Европейската комисия да води валса в нашите взаимоотношения Европейски съюз Полша. Смятам, че това е изключително важно за нашите бъдещи взаимоотношения. Всички сме държави членки на този съюз и затова всички трябва да се стремим да усъвършенстваме неговото действие. Всеки да защитава своето поле на правомощие и да действа само в него. Нещо, което вече казах, пак ще го повторя за поради важността му. Може би не е станало достатъчно ясно в предходното ми изявление. Смятам, че Полша не заслужава то, това отношение от страна на Европейската комисия. Ние не накърняваме нито правовата държава, нито човешките права. Всичко, което в момента се провежда в Полша е съгласно основният закон, съгласно полските закони и европейските закони. Ние сме суверена държава. Дами и господа евродепутати, ние сме свободна нация. И тук отварям скоба, за да кажа, че в полският Сейм може да се обсъждат съдилищата на полската държава. Даже човек може свободно да взима думата в нашите институции, да изразява идеите си. Защо? Защото сме свободна нация и ще продължаваме да се държим като такава, защото ни костваха много усилия да постигнем тази свобода. Често споменавахте тук историята. И от историята става ясно, че всеки трябва да си върши работата най-напред в къщи, защото от миналото знаем, че когато занемариш собствената си къща, плащаш най-високата цена. Ясно е, разбира се, че е, тук е, нещата са политически. Всеки има различна политическа позиция, но различието в политическите позиции е именно основата на демокрацията. Именно за това можем да говорим. Именно на, в парламента е мястото да се обсъжда тези въпроси и по-конкретно в полския парламент. Полша е демократична страна. Така че дебатът, който днес тук провеждаме в Европейския парламент, би трябвало да се е, проведе с участието на полските граждани, за да могат те да се е, воле изявлят и да покажат дали са съгласни, дали не са. Те всъщност вече е, казаха какво предпочитат на урни, пред урните. И аз съм именно продукт на този процес, продукт на желанието да проведем европейски процес, който да води до конкретни резултати, а не просто да провеждаме дебати само за да си говорим. Дами и господа евродепутати, дошла съм тук и освен това, защото съм дълбоко отговорен човек и нося отговорност за случващото се в Полша, а и за случващото се в Европа като цяло. Споменахте емигрантите. Емигрантите наистина са живо трептущ въпрос и вие чудесно знаете това. Полша е приела вече 1 милион бежанци, емигранти от Украина, хора, които никой не искаше да приеме. Ето за това трябва да се говори, когато се говори за Полша. Полша, полските граждани, полското правителство зачитат суверенните движ... решения на правителствата. Така постъпихме и с решенията на предходното полско правителство и в областта на, демократ... на емиграцията включително. Сега обаче въпросът е дали всички заедно бихме могли да се справим и да дадем отговор на настоящата миграционна криза. Именно това очаква очакват от нас, европейските граждани. Имам предвид сигурността. Сигурността е едно от главните предизвикателства, пред които е изправен Евросъюз. Аз искам моите граждани да не се страхуват от бъдещето и това да не се изврати в антиевропейско чувство. Искам Европа да се развива спокойно и плавно и освен това да бъде суверенно цяло на суверенни държави, управлявани по справедлив начин. Полското правителство няма да се откаже от програмата, е, с която се ангажира пред своите избиратели защото избирателите гласуваха за нас, т.е. избраха нас и нашата програма. Ние спечелихме изборите по волята на поляците. Следователно ще направим всичко възможно, за да изпълним програмата, с която се ангажирахме и която очакват от нас да изпълним до момента правосъдието не е било еднакво за всички граждани, а ние се стремим точно към това. Е, Полша, която да е справедлива към всички и да предоставя еднакви възможности на всички поляци. Това е важното за нас и това ще направи така, щото да се доближим повече до развитите държави в Европа всички държави в Европейския съюз, включително и тези от Централна и Източна Европа, трябва да имат същите права. Ние сме отскоро членове и донесохме със себе си огромен багаж, багажа, наследството на нашата история. Донесохме със себе си обаче и една голяма надежда. Искахме да изпълним мечтата си. Мечтата ни да сме част от Европа, която е символ на равенство, свобода и, разнообра... и многообразие. Разбира се, че не ни е лесно. Имаме много трудности. Трябва да преодолеем още много пречки, но сме твърдо решени да го сторим. Разбира се, че трябва още какво да направим, за да може държавата да се грижи успешно за най- за най-слабите. Е, спомням си деня, в който загина Лев Качински при изключително трагични обстоятелства и Спомням си и за папа Юал, Йоан Павел II, велик поляк, велик европеец, велик демократ. Той казваше, не се страхувайте. Е, ние нямаме такива опасения, не ни е страх да изградим една честна справедлива за всички Европа, за да може всеки европеец да се чувства равен на всички останали. Полша не заслужава тази цензура, на която е подложена днес. Не го заслужава. Отново повтарям, Конституционното съдилище трябваше да се промени, защото предишният съдебен състав излезе с законодателно предложение, при това много бързо написано, което бе предложение от 2013 година. За съжаление обаче не бе въведен в практика този законодателен проект, а едва в навечерието на изборите отново се спешиха. Така че предложението, което направихме за смяна на съдебния състав, се основаваше именно на това. Същото се отнася и за измененията в закона за пресата. Не е нищо ново, нищо чуждо. Същото им се случва и в Италия. Просто в Польша правим това, което се прави във всички останали е, държави. Разбира се, че можем да обсъждаме положението в Полша колкото искате и каквото искате. Само, че нещо не ни харесва в този дебат, а то е именно следното. По същия начин се обсъждат недоволства от дейността на е, Европейската комисия и от правителства на държавите членки. През 2014 година Доналд Туск, например, бе министър-председател на Полша и основавайки се на много проучвания, каза, че новата институционна рамка, по която работи именно тази Европейска комисия, тази законодателна рамка не е по мярка на Полша. Това каза още тогава. И този проблем все още е висящ, не е разрешен и следва да го разрешим. Може би сега съм недоволна и съм от това, че Полша е изправена на съд едва ли не, но съм дошла тук на този съд, защото представлявам полското правителство, което имам честа да оглавявам, но нося отговорност и пред вас и европейските институции. За това дойдох, за да хвърля светлина върху случващото се в Полша. Това е необходимо и за вас, и за нас, за всички ни. Това е и в полза за авторитета на европейските институции. Благодаря. Председателят. Преминаваме към заключителен кръг от изказвания. Ще имате по една минута. Господин Корвин Мике. Благодаря, господин председател. С задоволство отбелязвам, че господин Гонсалес Понс заяви, че няма друга империя, освен империята на закона. Дори госпожа Цимер говори за закона. Или има върховенство на закона, или има демокрация, защото по закон се изискват едни неща, а мнозинството изисква други. Казвал съм това не веднъж. И Полша е много добър пример за този принцип. Някои заявяват, че промените в Конституционния съд в Полша не са в съзвучие с закона. Управляващата партия казва какво от това. Ние бяхме свободно избрани. Аз съм за върховенството на закона и независимостта на правителствата. По време на миналото управление в Польша, председателят на Конституционния съд запита президента дали действията му са в съзвучие с Конституцията или не. Според мен Европейският съюз трябва да бъде разформирован. Das Wort jetzt, jetzt Председателят от името на Европа на нациите и свободите, господин Мариошик. Пане председател, шановни панство! Господин председател, дами и господа, Не мисля, че тук е правилното място да се обсъждат политическите дилеми и положения в Польша. Това е тема, която трябва да се обсъжда само и единствено в Польша. Така че дайте да се успокоим, да бъдем по-оптимистични и да вярваме на Европа. Има е, и други империи, които са се разпадали. Римската империя, Съветския съюз и така нататък. Така че дори Европейския съюз да се разпадне, Европа ще продължи да съществува. Има много страни, които искат свобода и справедливост. И ако искате Европа да бъде преуспяла, дайте да не се месим на страните, в тяхната работа, нито на семействата, нито на бизнеса. Оставете хората да живеят спокойно, нека хората да бъдат свободни и да вярваме Европа. И ако ми позволите да кажа още нещо, тъй като виждам, че времето ми не е изтекло, много се радвам, че този дебат стана израз на здрав разум. Защото често се изолирахме от действителността и в Европа, и от, в отделните държави членки. Разумът трябва да наделе и този дебат трябва да се занимае с конкретни проблеми, с които се сблъсква Европа. Тогава всички нации в Европа ще бъдат доволни и щастливи. Благодаря от името на Европа, свободата и демокрацията, господин Иваскевич. Polsce sytuacja е нормална. Благодаря. В Полша положението е нормално. Това ви го заявявам като представител на опозицията. Парламентарната демокрация действа. Затова искам да повторя казаното от преждеговорившите. говорившите компетенциите, правомощията на Европейската комисия и на европейските институции са си едно, но от, от нас зависи дали искаме да ги увеличим. Европейската комисия се дължи като правителство на правителствата и милиционер на всички останали държави. А не бива да се намесва вътрешните работи на суверенни държави. Така че съветите на германците, на белгийците е, са чудесни, но виждаме как емигрантите всъщност ни напъплят и разрушават всичко у нас, нашата култура, нашите традиции. Поздравления, госпожо министър-председател. Знам и съм уверен, че бъдещето на Полша е в ръцете на поляците. Моето уважение, всичко най-хубаво. А да, от името на зелените госпожа Хармс. Госпожо министър-председател, през зимата на 2013 и сте с немалко колеги от Полша нееднократно бях на площад Майдан в Киев. Сред тези полски колеги бяха и членове на вашата партия. Вашата партия твърдо застана за принципа на върховенството на закона, за про европейския прозападния път на Украина. Обяви се срещу авторитарното влияние на президента Путин не само в Украина, но и в целия Европейски съюз. Какво наистина ме огорчава в реакцията ви днес? Огорчаваме това, че ръкопляскате на колеги депутати, които най-открито работят за разформироването, за разпада на Европейския съюз, и получават финансови средства от господин Путин. Помислете си за това в какви съюзи влизате. Този въпрос трябва да бъде обсъден в Полша. Няколко общи коментара по днешния дебат. Мисля, че е назрял моментът да проумеем, че Воденето на неудобни спорове за върховенството на закона, за демократични принципи, които не са уредени уеднаквено на европейско равнище, е необходимост. В момента наистина в Полша се подкопава принципът на върховенството на закона. Затова и трябва да си отговорим на въпроса какъв е източникът на единението ни тук в Европа. Защо не сме в състояние да дадем положително определение на европейската идентичност? Защо цели нации и държави се отдалечават от тази идентичност? Трябва да си отговорим на тези въпроси по отношение на Полша. Добре познавам гражданското общество там. Обедена съм, че то няма да допусне установяването на авторитарен режим в Польша. Повторното установяване на такъв режим. Госпожа Цимер от името на Обединената левица. Уважаема госпожо министър-председател, през цялото време се питам защо Имам усещането, че не говорим за онова, което действително би трябвало да отсъдим. Подобно на госпожа Хармс, бях много раздразнена от това, че в изказванията за състоянието на Европейския съюз някои колеги призоваваха за неговото разформироване. И вие реагирахте на тези изказвания по начин, който не е в съзвучие с онова, което казахте преди малко. Казахте, че сте европейци, че искате да играете водеща роля в Европа, но не можете да постигнете това, като се върнете към националния елемент. Европа се нуждае от основополагащи реформи, от промени. Трябва възоснова на основните права да преформулираме своята идентичност. Трябва гражданите на Европейския съюз да осъзнаят какви са допълнителните ползи от него. Те трябва да застанат зад съюза като альтернатива на отделните държави членки, като альтернатива на войните и конфликтите от миналото, като възможност за достоен живот за всички. И във връзка с всичко това очаквах вие днес да заявите, че наистина осъзнавате, че Полша може да е мост между Западна и Източна Европа. Някои от колегите тук много добре знаят какви са проблемите в редица държави от Централна и Източна Европа. Знаем какво трябва да преодолеят тези държави и в кои области трябва да установят нов ред. Призовавам ви, умолявам ви да не аплодирате на господата, на които аплодирахте днес. Не на тях трябва да ръкопляскате, те не очертават правилния път. Господин Верховщат. Госпожо министър-председател, възхищавам ви се. Само няколко седмици минаха и вече използвате всички номера на един типичен министр-председател. Казвате, тук съм да отговоря на вашите въпроси, а пък нито комисията, нито който да било, бяха описали все още ясно какви са проблемите. Дайте, или пък не, не бяхте разбрали, не знам, дайте да обясня за да разберете, за разберете отново. Назначили сте трима от общо петима нови съдии в Конституционния съд и, и освен това с нови правила сте дали право на вето на трима само а, депутати, а, извинете, съдии в Конституционния съд. Тоест, само трима членове са достатъчни, т.е. само вашите членове са достатъчни, за да може а, да бъдат блокирани каквито и да било е, решение на Конституционния съд. И вие твърдите, че това е нормално. Първоначално казахте това, което каза господин Гудко. Да, ама платформата е направила е, грешки. Добре, направила е грешки, обаче вие пък е, бяхте избрани, за да се справите по-добре от платформа. Не да правите същите грешки като платформа. Това е демокрацията. И а, е, какво казва господин Легур, Легутко? Те направиха неща, които ние не харесваме еднопартийна държава, е, така че сега е наш ред да направим еднопартийна държава за следващите няколко години. Та имам един въпрос към вас и вие като министър-председател трябва да можете да му отговорите. Ако Венецианската комисия излезе с отрицателно становище, ще се съобразите ли с това становище? Може би отговорът може да бъде даден незабавно. Господин Легутко. Много благодаря. И слушахме различни мнения на приятели и на неприятели, някои умерени, други преувеличаващи така че, когато човек е изправен пред невъзможното, трябва да се позовава даже на аритметиката. Не са о шестима, нито деветима членовете на Конституционния съд. Така че няма никакво блокиращо мнозинство. Просто това нито е вярно, нито е обективно. Няма смисъл да ви се отговаря. Не знам каква аритметика и каква математика ползвате. Въпросът, следователно, би трябвало да бъде поставен по друг начин. Този, конституционен съд, който е с повече представителност и всъщност представлява решения взети от петима до съдии, този съд всъщност не е ли по-ефикасен, не е ли по-добър от предходния, так по-добър е. Точка по въпроса. За нас е това кристално ясно. Сега по повод на средствата за масово осведомяване. Те могат да бъдат добри или лоши но сегашното положение е просто по-богато, има повече възможности да има и добри, и лоши. Благодаря. Господин Герреро има думата. Благодаря, госпожо председател. В дебата, който току-що проведохме, се очертаха три важни и изключително ясни линии. Най-напред изразяване на почет към ролята на Полша в защитата на собствения си суверенитет през вековете, т.е. признание за това, което Полша е постигнала. по това, което Полша е постигнала в европейската демокрация от една страна и опасение от това какво се случва с полската демокрация с оглед на средствата за масово осведомяване и конституционния съд. За всички е ясно и всички признаваме, че имате демократичната, легитимна власт да изпълнявате изборната си програма. Това е ясно. Само, че за по-голямата част от нас не е ясно защо демокрация се равнява във вашия случай с елиминиране на плурализъм, а плурализъм са многобройни свободни средства за масова информация. Много от взелите, от взелите тук думата казваха аз съм поляк. Добре, и аз ще се из... възползвам от тази полити... поетическа фигура и ще кажа и аз съм пола... поляк. Само, че аз съм от тези поляци, които не отидоха да гласуват, но не заради това са загубили гражданските си права. И освен това ще бъда от тези 38% поляци, които не гласуваха за вашата партия. Гонсалес Пон сега, от името на НП. Благодаря, господин председател, госпожо министър председател. Благодаря за вашето участие в този дълъг дебат. Благодаря и за тона, с кой, който използвахте. Благодаря ви за топлите думи, към Европейския е, съюз. Надявам се, че този проевропейски дискурс, това проевропейско говорене да бъде последвано от вашата партия в Полша. В Полша. Е, чух обаче, че Конституционният съд е политически орган. Това обаче ме притеснява много, защото такъв вид политически, а не юридически съдилища са обезпокоителни. Нещо обезпокояващо е твърдението, че правителството гарантира обективно ефективността на средствата за масово осведомяване. Когато чуя такова изявление, винаги си е, представям как е, лисицата въвежда е, ред сред кокошките. Не, не правителството, а обществото трябва да бъде този гарант и законността. Не става дума за правен порядък. Вие представлявате правния порядък. Става въпрос тук обаче за ценности. И тук не говорим за Полша, а за полското правителство. Слагане на знак на равенство между нация и правителство е много опасна. Тук не става дума за национален суверенитет. Става дума за правова държава. Не става дума за политика. Става дума за свобода. Както казваше Манфред Вебер, става дума за единение а не за разединение. И аз ще кажа същото като Рике Гереро. Някои много опасни приятели на Полша днес се заявиха и те за поляци. Ние също сме поляци и другите останали европейци, ако това трябва, ако това ви стига до сърцето. Моля, имайте предвид и нас, другия вид поляци. Благодаря. Пита, фрау Шидло. Председателя, госпожо Шидло, имате думата. Шановни панство! Госпожи и господа! По въпроса за становището на Венецианската комисия. Очакваме тя да излезе с това свое становище, което бе изискано от полското правителство. Ще се запознаем подробно с становището, след като ни бъде предоставено. Мисля, че ако разполагахме с това становище, нямаше да има нужда да провеждаме днешните разисквания. Сигурна съм, че становището ще покаже, че няма никакъв проблем с Конституционния съд в Полша от правна гледна точка. Предходният парламент избра две, тре, взе решение да се постанови мнозинство от две трети от общо 15-те и Става дума за 10 души. Мисля, че днешните разисквания не бива да се провеждат, но въпреки това съм тук. Защото отчитам факта, че Европейският парламент е загрижен и иска да се занимае с проблема. Госпожи и господа, няма да взимам отношение по изказвания, които според мен не би трябвало да се правят в тази зала. Няма да го направя, тъй като си имам своето чувство за достоинство като граждани на Европейския съюз. Ние не сме националистка партия. Обидно е за нас да бъдем квалифицирани по този начин. Затова и няма да взимам отношение по подобни изказвания. Нека още веднъж изтъкна, че полското правителство бе избрано в рамките на честни избори. То бе избрано от полския народ. Полското правителство управлява Полша, тъй като е получило мандат за това от полските граждани. Така функционира демокрацията. Така функционира демокрацията и във вашите родни страни. Аз не бих казала, че не зачитам правителството на Испания или на Холандия, но зачитам Испания и Холандия. Не. Трябва да зачитате и правителството, и държавата. Може да не съм съгласна с политиката на някое правителство, но в Европа това е нормално. Това е един от основополагащите принципи на Европа. Нерядко не сме на едно мнение, но тогава имаме възможност за дискусия и Именно от възможността за дискусия проистичат огромни допълнителни ползи, които са много важни и за мен, и за поляците. Важни са, защото в продължение на години ние нямахме възможност да водим открита дискусия. Говорихте за справедливостта и за равенството. Радвам се, че упоменахте тези два принципа. Очаквах от Европа да е загрижена за економическото състояние на Польша. Говорихте за региона на Силезия. Аз живея в близост до този регион. Чувствам се силно свързана с него. Силезия е един прекрасен регион. Силезиците са прекрасни хора, но този регион се нуждае от помощ от Европейския съюз. Проявете солидарност спрямо Силезия. Помогнете на минното дело там. Какво ми казват силезийците? Питат ме, ще ни помогне ли Европейският съюз да се справим с проблемите ни? Ще промели, ли, че се нуждаем от неговата помощ или ще ни остави да се справяме сами, така както остави да се справят сами полските корабостроителници? Ето това са въпросите, които си задаваме в Полша. Ние проявяваме готовност да ги обсъдим открито, да разговаряме с хората. Проявяваме готовност да им докажем, че Европейският съюз е готов да им помогне, когато те се нуждаят от него. За това съм и тук днес. Тук съм днес, защото вярвам в Европейския съюз. Вярвам в гражданското общество, което упоменахте неведнъж днес. Нашето правителство назначи пълномощен министър за гражданското общество. В предишното правителство нямаше такава функция. Убедена съм, че добрият пример на Полша – може да бъде използван. Имам предвид изграждането на гражданското общество. В Польша има чудесни примери за работата на гражданското общество, като например движението Солидарност. Това е основата, на която следва да изградим нашата Европа, Европа на суверенните държави. Нека се подчиним на волята на полския народ. Нека работим по своята програма. Нека имаме възможност да демонстрираме, че Полша е държава, в която към закона и Конституцията се подхожда изключително сериозно, в която се подхожда изключително сериозно към Европа. Гордея се с това, че съм европейка, но на първо място съм полска гражданка, нещо с което също много се гордея. So, there has to be a problem of translation because I... Господин Верховщад, явно има проблем с превода. Госпожа Шидло се изказа на полски, аз следих английския превод. Какво казахте всъщност, че ще се съобразите с становището на Венецианската комисия или не?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 благодаря ви, господин председател, че допуснахте тези разисквания, които не са изцяло в съзвучие с правилника за дейността ви. Пропътувах дълъг път, за да бъда днес тук с вас, за да ви дам отговорите, които искате да получите. Няма никакъв проблем от моя страна с разбирането. Може би трябва да се слушаме един друг, може би наистина трябва да проявим воля за разбиране. Нека не се поддаваме на предразсъдъците. Венецианската комисия все още не е излязла със своето становище. В момента, в който то е на лице, ще го анализираме изключително обстойно. Господин Кондерс. Окей, ама, Herr, колега Kollege Verhofstadt, auch mit антворт Antwort си... Господин Верховщад, трябва да се задоволите с този отговор. Знам, че ви е трудно, но ще ви се наложи. Господин Кондърс. Госпожо министър-председател, уважаеми дами и господа депутати, е, доста разгорещен дебат, е, доста деликатна тема. Ясно е това и от е, дискусията, с която той приключи, но също времено мисля, че беше добре, че се проведе дебата. Всички споменаха върховенството на закона като основополагащ елемент на Европа, на демокрацията. Но не трябва да забравяме, че когато говорим за върховенството на закона, много често това не е само правен въпрос, но е и политически въпрос, свързан с суверенитета, с институционалния баланс, с политическите избори, които се правят и е, дебата за върховенството на закона има и политическо значение и за това е подходящо да се обсъжда днес в парламента. Всички ясно казахте, е, че никой не е ангел и че не трябва да се прилагат двойни стандарти, че има ясни е, задачи, които всички ние трябва да е, изпълним и да разгледаме как работи върховенството на закона навсякъде в Европейския съюз. Изказвам се от името на съвета на министрите на Европейския съюз. Все още не сме обсъдили темата, но мога да ви уверя, че за съвета върховенството на закона е отражаващо значение и не случайно има механизъм, създаден от е, комисията и съвета, който се нарича годишен диалог за, прав... за върховенството на закона, създаден през 2014 година. Важно е да се работи в рамките на този механизъм. Беше ми зададен въпрос, ще го засилим ли, ще се преминали към друг тип механизъм. А, но а, все още такава тема не е обсъждана. При всички положения сега имаме механизъм, който можем да използваме и трябва да го използваме с е, пълно уважение към всички участници и към европейските институции, разбира се. И от името на председателството нека да заявя, че за нас е много важно да се зачитат основните ценности на Европейския съюз. Европейската комисия по-настоящем анализира фактите, поддържа постоянна връзка с полското правителство и играе важна роля в денето на ситуацията в цялата в тази област в страната. Знаете позицията на председателството и на комисията и за това много се радвам, че днес имахте възможност да разговаряте с министър-председателката на Полша, която направи жеста да дойде в пленарна зала на Европейския парламент и да отговори на вашите въпроси и коментари. По някой път се обсъщат деликатни теми. Ясно е, че има нужда от сериозен диалог, за това всички сме съгласни. На второ място, изглежда, че всички сме съгласни, че е важно и да се разглеждат фактите обективно. И както каза и комисарят, в духа на сътрудничеството. За това беше добре и беше важно, че се спомена Венецианската комисия. Ние, от името на председателството ви уверявам, ще продължим да следим развитията възможно най-внимателно и че са необходими именно такива дебати, публикации, разговори, за да може да живее в Европа върховенството на закона да процъфтява. Върховенството на закона трябва да не разграничава между различните политически убеждения. Благодаря. Благодаря. Комисарят Оттингер има думата. Уважаеми господин председател, госпожо министър-председател, уважаеми депутати. На медиите се пада много специфична функция – Тяхната независимост е много ценно благо. Възоснова на някои запитвания и оплаквания, комисията има не само правото, но и задължението да направи проверка на независимостта и многообразието на медиите в Европа. Комисията е длъжна да направи проверка за това дали многообразието и независимостта на медиите не са изложени на риск. Новият закон за медиите в Полша се отнася до три структури. Управителния съвет, надзорния съвет на обществените радиостанции и телевизионни канали, надзорните съвети на обществените радиостанции и телевизионни канали и техните надзорни съвети. До към момента има две предложения. Има предложения за състава на тези структури. Те трябва да включват 7 души. Надзорният съвет ще се състои не от седмина, а от трима членове. Те ще се определят по решение на ресорния министър. Управителният съвет. В бъдеще управителният съвет, без да посочва причините и във всеки един момент, може да бъде сформиран и разформирован. Решението за това се взема от надзорния съвет, чието членове пък се определят единствено и само от на ресорния министър. Статутът на обществените радиостанции и телевизионни канали ще може да бъде променян, без за това да се изисква становището на регулатора. Така се създава едно положение, което дава изключително широки правомощия на правителството по отношение на обществените медии. Трябва да си зададем въпроса дали това не излага на риск тяхната независимост. И във връзка с това се радваме, че полското правителство прояви готовност за диалог. Проявяваме и ние готовност да продължим този диалог през месец февруари и месец март. Да се надяваме, че ще има шанс за разговори преди приемането на закона. Трябва да се прави проверка на върховенството на закона не с обратно действие. Трябва комисията и съответната държава членка в лицето на правителството и парламента да водят подобни дискусии преди приемането на съответните законодателни актове. Господин Тимерманс. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър председател, уважаеми дами и господа евродепутати, има толкова много неща, по които бих искал да взема отношение, но ще бъда много кратък, защото времето напредна. Най-напред, след цялата тази е, дискусия за суверенитет, аз продължавам да съм на предишното си мнение, а именно че Полша е повече господар на съдбата си, отколкото през всичките унези години, хиляда може би, в които не е била член на Евросъюза. За първи път в историята си Полша има граници, чиято истинност не се оспорва от съседите. Това е постижение, госпожо министър-председател, това е постижение на всички нас и на Полша на първо място. Това първо. Второ, всички членове на Европейския съюз подписаха доброволно и ратифицираха чрез националните си парламенти европейските учредителни договори, като по този начин влязоха в задължение от правен характер да поддържат правова държава. Така че освен това, приеха задължението съдът в Люксембург да надзирава прилагането на тази правова държава и следователно да бъде отговорен този съд за дейността си пред Европейската комисия и другите държави членки. Така че тук няма заплаха за националния суверенитет, защото всяка суверена държава чрез подписването на договорите е всъщност приемане на това, че ще има контрол, ще има дебат, ще има обсъждане в Брюксел. Това са факти, господин Легутко, вие дето обичате факти. Хубаво е човек да има мнение, но човек не може да има собствени факти. Фактите са едни и същи, и принадлежат на всички ни. Госпожо министър председател, ние не възразяваме върху, срещу принципа за състава на е, Конституционния съд, който трябва да бъде балансиран. Ние смятаме, че конституционното право е полско такова и зачитаме тази принадлежност. Но Конституционният съд не може да се следва само частично всички негови присъди трябва да бъдат празно обвързващи за всички. Например, в, предиш, в съдебно решение от декември месец се твърди, че са прекалено много съдиите в предишния съд. След това се преминава към освобождаване от, на, на предишните съдии от длъжност. Сега, междувременно, ако всички сме толкова, толкова внимаваме как ще се произнесе Венецианската комисия, то тогава защо да не изчакаме всъщност и да не прилагаме закони преди да сме чули мнението на Венецианската комисия. Продължава да си стои въпроса обаче как ще разреши проблемът Полша, защото единствено чрез разрешаване на проблема с състава на Конституционния съд, само тогава той може да се превърне в защитник на правовата държава. Правовата държава и специално, по-специално разделението на властите вълнуват всички ни много горчиви примери от европейската история сочат, че трябва да зачитаме правовата държава и човешките права, защото нито едната, нито другата институция може да процъфтява без другата. Демокрацията не е аргумент против правовата държава и човешките права, нито обратното. И имаме горчиви примери от европейската история за това. А пък Полша е била е, сред най-честите жертви на тези горчиви уроци. Сега Полша е свободна, единна, независима, не въпреки Европейския съюз, а благодарение на Европейския съюз. Така че смятам, че ако продължим този конструктивен диалог с полското правителство само и единствено тогава, ще можем да продължим да си сътрудничим и да спазваме всички правила, всички онези правила, които всички държави членки доброволно признаха. meine damen und herren ich muss sie bitten zum äh, Председателят, госпожи и господа, нека се ориентираме към приключване на тези разисквания. Госпожа Шидло, вие поискахте думата. Не мога да не ви дам думата, тъй като днес сте наш гост. Но ако вие сега вземете думата, това би трябвало да е последвано от разисквания. Аз обаче не мога, съгласно правилника за дейността ни, да проведа такива разисквания, тъй като според правилника последната дума се пада на господин Тимерманс. Надявам се поради това, че сега ще направите само изявление. Panie за za че мога mogę jeszcze zabrać благодаря много, господин председател. Благодаря за жеста. Благодаря, че ми давате думата. Нека да благодаря на всички, които присъстват. Този дебат беше много важен и за Полша, така както е важен и за Европейския парламент. Нека отново да подчертая, че Полша е демократична държава, държава, в която цари върховенство на закона, държава, в която се уважава Конституцията и е, се прилага правото, е, както и европейските договори, тъй като ние сме държава членка на Европейския съюз. Благодаря ви за коментарите, благодаря за въпросите. Надявам се, че информацията, която ви предоставихме, която аз ви предоставих, извинете, ще ви помогне да си създадете информирано мнение. В заключение, господин председател, Комисарят ме попита защо не чакаме становището на Венецианската комисия. Когато приехме закон за Конституционния съд, който измени предходния закон по темата, Този предходен закон беше поставен под въпрос от самия Конституционен съд. Така че за това не изчакахме е, становището на Венецианската комисия преди да го приложим. да вярвам, че е, диалогът, който водим с вас, ни е, доближава до общите ни ценности и до Европейския съюз. Председателят, госпожо министър-председател, благодаря ви за изказването. Благодаря ви и за това, че благодарихте на Европейския парламент. Аз също искам да ви благодаря от своя име, госпожо министър-председател. Фактът, че участвахте в днешните разисквания е добър знак и това ви отличава от всички онези, които днес ви ръкопляскаха и казаха,